капацитет финансово и технически на тези трети страни. Също така, плана за действие посочва, че изграждането на капацитет е много важно, тъй като недостатъчното правоохраняване помага само на трафикантите. Следователно, затруднява се разследването и наказателното преследване на трафикантите и то по целия им маршрут. Чрез своя план за действие комисията се ангажира с финансова и техническа помощ на съответните трети страни. Комисията ще подкрепя националните и регионални стратегии срещу трафикантите на мигранти и разработването на антикорупционни политики в тази област. Работим и по управлението на границите. По-конкретно за Турция предприехме някои структурни действия, за да й помогнем в изграждането на капацитет – беше заделена и внушителна сума по предприсъединителните инструменти в областта вътрешни работи. Ще бъде предоставено и още през следващите години. В заключение ще кажа, че комисията разбира притесненията на членовете на Европейския парламент, необходимостта да се борим с трафикантите на мигранти и тези от тях, които са в Турция. Писменият отговор ще последва много скоро. Благодаря. Не се предвижда дебат, тъй като по тази тема ние говорим, вече чухме отговора на комисията. Сега ще преминем към петицията на зелените да се проведе дебат за положението в Турция, тъй като през ноември предстоят избори. Освен това, при атентата в Ширука загинаха 33 убити от ИДИЛ. Има и действия срещу ПКК. Насилието наистина се увеличава, особено по границата с Сирия. Има загинали цивилни граждани. Има и много, които наистина вече се натъкват на трудности. Знаем, че журналист от Хориет с демократични разбирания беше нападнат наскоро. Ще дам думата на желаящите. Първо на Хавиер от е, СВД ще чуем и представителя на съответната генерална дирекция. Те ще имат по 5 минути първо. Ah, me dicen, me habían informado mal, perdón. Pensamos el, el debate y ellos son los que van a contestar. Е, всъщност, те са тези, които ще дадат отговор. Ние можем да започнем с дебата си. Госпожа Пири първо. Thank you very much. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на зелените за това, че включиха въпроса в дневния ред за днес. Той е много важен. Както каза и председателя, насилието е все по-голямо, като че ли никой вече няма никакъв контрол. 16 войници бяха убити. Наблюдаваме действията на ПКК. Това, което се случи в Чизра, също беше много обезпокоително. Един град с 20 000 граждани беше под пълна обсада. Обсадата сега е приключила, но положението е много деликатно. Същевременно хората, които са в Турция, стигат и до нас. Имаше големи демонстрации в Холандия и в други страни. Виждаме напрежението между Турция и Кюрди в Белгия, в Холандия, е, в европейски държави. Много е важно да отправим призив да се овладее това насилие. То трябва да спре защото има все повече нападения срещу Политическите партии ХДП бяха нападнати 304 от техните офиси също бяха предмет на посегателства. За съжаление, през последните един-два месеца като чили всичко постигнато се сгромолясва. Всъщност е, пострада не само Хориет и други медии също бяха нападнати. Един холандски журналист също пострада. Принципно за чуждестранните журналисти е много трудно да отразяват това, което се случва. Необходимо е наистина да се мисли повече за свободата на пресата. Но още нещо за миграцията. Повечето колеги, когато говорят за Турция, се сещат на първо място за миграцията. Кои сме ние обаче е, да сочим с пръст Турция? Турция пое 2 милиона сирийски бежанци през последните години. Като стана дума за трафикантите, да, трябва да се борим с тях, но вторият въпрос е как да помагаме на Турция още повече. Така че на тези 2 милиона бежанци да се даде някакво бъдеще. Въпросът трябва да е не само как да се борим с трафикантите и какво да очакваме като ползи от Турция, а и как ние да помогнем на Турция. Не разбирам защо няма призив за диалог на високо ниво между ЕС и Турция по въпросите на миграцията. И накрая, господин председател, за нашата комисия. Като се има предвид насилието в Турция, бих предложила комисията ни да покани новият министр по европейските въпроси, новият външен министр. Знам, че сега правителството е само временно. Благодаря. Gracias a usted y la verdad es que estaría muy bien. Yo también querría hacerle unas cuantas preguntas. Благодаря. Аз също имам няколко въпроса, но сега господин Бански има думата. It sounds like Джамбаски. Джамбаски всъщност. Уважаеми колеги, уважаеми представители на, на зелените. Безспорно видимо е, че турското правителство по-настоящен води пълномащабна война срещу поне 20% от населението на държавата. Под невярната маска за война с Исламска държава турските въоръжени сили всъщност атакуват кюрски позиции в Северна и Сирия. Като по този начин подпомагат Исламска държава в борбата с кюрдите, което за нас е неприемливо и недопустимо – и беше основата на моя въпрос, на който преди малко беше даден отговор. Има ли сътрудничество между Исламска държава и Турция? То е видимо. Има преки, пряка връзка и пряко доказателство. Съвсем очевидно е, че властта в Анкара води война с част от собствения си народ с цел вътрешно политическо вземане на позиции срещу киоската общност с оглед на предстоящите избори и с оглед на желанията на сегашният президент да спечели конституционно мнозинство. На това трябва да се обърне сериозно внимание – за мен, аз идвам от България и виждаме всички там как се организира трафика на хора през нашата граница от турска страна. За мен няма съмнение, че турските власти участват в трафика на хора, както няма и за всички, които запознати с темата. Затова би ми се искало много Европейският съюз и, и комисията да имат една по-ясна позиция и по-конкретно да назовават нещата такива, каквито са собствените ми имена. А другото е просто приказки и избутване на, на проблема в, в една много, много трагична ситуация. Благодаря ви за вниманието. Muchas gracias. Primero, la señora Sommer. Благодаря, госпожа Сомер. Е, Благодаря. Вече бе казано немалко. Мисля, че трябва да помислим и за това каква е ролята на президента Ердоган. Съгласно турската конституция той изпълнява единствено представителни функции, но всъщност той е единственият, който пред медиите прави изявления от името на правителството единственият, който от името на правителството заплашва ПКК. Но като че ли заплашвайки ПКК, той заплашва кюрдите. ХДП, Прокюрдската народно-демократическа партия, няма никакви възможности за действие сега в навечерието на предстоящите на 1 ноември избори. Като че ли в Турция временното правителство съзнателно отприщи вълна от насилие, за да може нещата да се развият така, както му се иска на него, меко казано. Предложението да поканим за участие в наше заседание министъра на Турция по европейските въпроси, според мен е много добро. Въпросът е обаче дали той наистина ще отговори на въпросите ни. Можем да поканим и посланника, който няма да има нужда да пътува толкова отдалеч. Мисля, че ефектът ще бъде същият. Свидетели сме на безпредседентен приток от бежанци към територията на Европейския съюз. Питам се защо всички тези хора изведнъж в такъв огромен брой се насочиха към наша територия. Откъде идват те? Повечето от тях, според мен, идват от турска територия. въпреки че с Турция сме сключили споразумение за обратно приемане. Носят се слухове за това, че Турция просто пропуска двата милиона бежанци, които е приела и които в момента пребивават в лагер на сирийско-турската граница. Това може наистина да са само слухове, но всички тези хора все от някъде трябва да идват. Разбира се, не поставям под въпрос необходимостта да помогнем на беженците, да подпомогнем Турция при предоставянето на помощ, но мисля, че трябва да упражним контрол и върху поток. Хаджи Георгиев. Благодаря, господин Хаджи Георгиус. Благодаря ви. Някои смятат, че като че ли ние не присъстваме достатъчно в Турция, според други дебатът не е достатъчно интересен. Не е лошо да се покани наистина турския външен министр, но трябва да си дадем сметка, че Турция е на прага на хаоса а Турция е важна за целия регион. Европейския съюз не бива да позволява да се стигне до лавинообразно нарастване на броя на бежанците. Нека също така ви напомня арабската пролет. Тогава много и се радвахме, никой обаче не говори за арабската зима и това, което последва в арабските страни, включително и в Турция по-настоящем. Контактите с кюрдите са преустановени, а кипърските турци следят това, което се случва в Турция – съдбата на кюрдите трябва да ни интересува. Освен това, президентът Ердоган не бива да отправя провокации, но виждаме как се развива положението, виждаме, че има все повече насилие и все по-малко сигурност защото всичко това се прави в името на успеха на бъдещите избори. И в създалата се атмосфера е съвсем естествено, че в Турция се развихря все повече и национализма. Това обслужва целите за изборите на господин Доган. Европейският съюз наистина трябва да реагира. Госпожа Луначек има думата. Gracias. Um, I would like just to start Искам да започна с думите на Кати Пирия и на госпожа Сомер, а именно, че е отлична идея да поканим министър отговарящ за европейските въпроси, макар да е времен. И също така благодаря на зелените, които предложиха да има дебат в пленарна зала. Мисля, че след среща с министъра можем също да искаме дебат в пленарна зала. Нещата се променят много бързо, наближават избори и е добре да го направя. Съгласна съм и с тези, които коментират, че трябва да има среща на върха Европейския съюз Турция и то не само по въпроса на миграцията и бежанците. Положението което в момента се случва от последните половин или една година, всъщност разрушава огромна част от е, нещата, които бяха постигнати. Е, и тук не става дума за религиозни пристрастия, за отварянето към кюрдите и реакцията към спешни случаи. Сега нещата върват точно наопаки. Няма нужда да повтарям е, всички примери за атаки срещу кюрдите, не само за ПКК, казахте, че последните седмици на 304 атаки е има също блокади, хора избити. Това са възмутителни неща. Освен това в Европейския съюз ние, тези, които настояват, всъщност не можем, трябва да спрем да говорим, че Ердоган работи или се бие заедно с нас срещу ислямска държава. Това не се случва сега в Турция. Те се борят срещу ПКК и предполагаемите си врагове сред кюрдите. Това трябва да бъде ясно. И не е това начина да се борим с ИДИЛ. А що се отнася до миграцията, съм съгласна всички тези, които казаха, че трябва да работим повече в подкрепа е, за лагерите за бежанци е, не само в Турция, но примерно в Йордания и Ливан, където е, милиони вече са се заселили. Също така да не може да се намалява бюджета на програмата за Организацията за прехрана на ОНЕ и други. Е, подкрепата трябва да отиват там, където са бежанците. И после, е, по въпроса с мигрантите, още малко колегата Валера коментира, ние имахме друг дебат на след обед, да се счита, че Турция е, е безопасна страна по происход за бежанците с това, което се случва сега с борбите, борбата подета от турската власт и срещу кюрдите, срещу ПКК, срещу кюрдските институции, срещу ХТП въобще е така тази позиция трябва да се промени, защото Турция всъщност сега не е безопасна страна по происход. Председателят, благодаря. Преди да дам думата на колегите, аз искам съвсем накратко да подкрепя всичко, което каза колегата Сантес. Наистина трябва да разговаряме или с турски министър, или да има среща на върха, защото според мен НАТО е, постъпи много погрешно, не само по отношение на ИДИЛ, но и е, до някъде се създаде заради тях проблема с бежанците. Трябва да е, се има предвид и контрабандата по турските граници, контрабанда с бензин, от него се изхранват терористите. Всъщност, когато Турция започна участие в коалицията срещу ИДИЛ, тя започна да атакува най-вече кюрдите. Само 1% от всички турски бомбардировки са срещу ИДИЛ. Всичко останало е бомбардиране на кюртските позиции на място. И с толкова малко участие срещу ИДИЛ едва ли много ще се спечели, но сега ще дам думата на Хавиер за 5 минути. Many thanks. I'll probably go into less. Благодаря, сигурно ще скоринча и за по-кратко. Нека първо да се представя. Аз съм uh, ръководител на раздела за Турция в службата за външна дейност. Много се радвам да видя тук представители на парламента от различни политически партии и групи и очаквам с удоволствие взаимната ни работа. Гледам в момента госпожа Кати Пири, но е, всички са добре дошли. Три основни въпроса бяха повдигнати. Първо, сигурността и случващото се в Юго-Истока. Не мисля, че имам кой знае какво да добавя спрямо думите на господин посланник. За... Загрижени сме за положението в Юго-Источна Турция тя, разбира се, има право да се защитава срещу терористични атаки, но това трябва да отговаря, да бъде извършено в съответствие с спазването на човешките права. И съответно да има пропорционалност в реакцията. Затова и сега е най-важно да се е, постигне климат на стабилност след, е, в, след изборите навсякъде в страната, но естествено най-вече в Юго-Истока. Нямам какво да добавя по този въпрос също спрямо казаното господин посланник. Най-големия проблем сега е миграцията и той ще продължи да стои на дневния ред, е, както за Турция, така и за страните от залива. И ние трябва да помислим как да помислим в по-голям, е, да помогнем в по-голяма степен на Турция в края на краищата ние работим с, с, много тясно сътрудничество с колегите, които отговарят за региона и за нас ключовия въпрос след изборите е какво можем да направим в помощ за, по въпроса за миграцията и всичките ни безпокойства относно сигурността. Има и инициативи, колегата ми Патрик ще говори за тях и а що се отнася до политическите приоритети, това, разбира се, е в ресора на Фредерика Могерини и службата за външна дейност. Тук също се поставя въпроса как да разработваме своите взаимоотношения с Турция. Процеса за асоцииране е, е един от най-важните двигатели за стабилност. Разбира се, трябва да се разработва рамката, за да се включат и други въпроси, търговия, енергийна сигурност и така нататък. И е, ако мога да кажа съвсем откровено, има доста неща, по които сме съгласни с Турция и доста по които не сме. И като партньори трябва да бъдем искрени и открити за, то, за това какво мислим. Чухте изявлението и на господин Туск. А също знаете, че имаше визити на най-високо ниво и има направени много интересни предложения да поканим и турски министри тук, организирането на среща на най-високо ниво. Ще предадем тези предложения и ще се върнем отново при вас с конкретни отговори. Благодаря. И сега давам думата на Патрик Пахет. Благодаря. Much, uh, Благодаря, господин председател. Нека да се възползвам тук да се изкаже и аз. Колегата каза, Светата Троица сме е, с Генерална дирекция вътрешни работи също така. Работихме, работим по тези въпроси много отдавна и в никакъв случай не, е, не е само от е, лятото. Диалога за визовия режим от 2013 а, и други е, проблеми с е, помощ и много проекти, които вече е, виждат бял свят. Обаче определено сме съгласни с вас, че трябва да сменим е, така динамиката на взаимодействията с Турция. Ние започнахме да осъзнаваме това още от пролета защото съвета коментира, че в с оглед на положението в Сирия и Ирак трябва да се засилят взаимоотношенията ни с Турция, особено по проблема за трафика с мигранти. Турция, ако мога да кажа също така, трябва да бъде считана за партньор, а не само за източник на проблеми, защото тя е и част от решението на проблема. Турция в, в края на краищата от години е източник на кризата, но тя и поема огромна част от бължанците. Половината всъщност от тези, които са напуснали Сирия. Не, не трябва да забравяме това и трябва да го отчитаме като факт да признаваме това, което те правят. Освен това, като се има предвид как се развиват е, нещата с миграцията, миналата зима, да речем, си сътрудничихме е, с е, тях, за да прекратим е, тези така, кораби, призраци, товарните кораби, които биваха, поне 15 пъти бяха, стигаха до Адриатика. Този, този процес се прекрати. А сега започва прехвърлянето на миграци, мигранти с малки лодки, което и с най-добро желание е много трудно да се справим с този проблем. 50 000 души са били спасени по море е, последните няколко месеца. 134 души само вчера са били спасени. Съвсем не е просто това. И е, нека да не си затваряме очите, е, за да можем и да променим леко и отношението си и да отчитаме факта, че е, турските власти вероятно вече и не могат да се справят с е, ситуацията, че ние трябва да им протегнем ръка, да помислим как е, да направим максимално ефективни нашите системи и да им помогнем за проблема с бежанците. Тоест да работим по всички възможни линии. Благодаря. С това приключваме работата по тази точка. Да се надяваме, че ще се обсъди по-активно случващото се в зоната. И сега нека кажем няколко думи за местните избори в Албания на 21 юни се проведоха. Всъщност с комисията решихме, че ще поканим посланника, който е ръководител на делегацията на ЕС в Албания. За това ще кажа добре дошла на леди Одри Гловър. Тя е ръководител на мисията за наблюдение на ОСС БДИПЧ. Добре дошла и на посланник Романа Влахутин. Тя е ръководител на делегацията на ЕС в Албания както и на ръководителя на мисията за наблюдение на ОСА. И накрая ясно е, че тези избори бяха проведени с добра организация, спокойно. Докладът посочва и някои недостатъци, що се отнася до заинтересовани страни, някои неясни правни моменти и е, е, липсата на решение на изборните е, диспути и заведените спорове, които все още не са намерили своето решение. Но сега искам да кажа добре дошли на госпожа Влахутин, госпожа Гловър, Надявам се, че те ще ни уведомят и за препоръките как да се подобри предизборния и съответно изборен процес. Давам думата на госпожа Глоувър. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да участваме в днешното ви заседание нейно превъзходителство, посланникът на Албания Беата и аз с удоволствие ще обсъдим с вас окончателния доклад за местните и регионални избори в Албания. Това бяха 12-те поредни избори, които бяха наблюдавани от ОССЕ и Службата за демократични институции и права на човека. Докладът бе публикуван миналата седмица на 8 септември. Днешното разискване се провежда своевременно, тъй като в края на месеца ще обсъдим констатациите в доклада с компетентните албански органи. Всички заинтересовани страни заявиха, че са готови да изпълнят препоръките в доклада. Трябва да отбележим, че повечето от препоръките вече са били отправени към албанската страна и в миналото и все още не са изпълнени. Изборите на 21 май се проведоха след приемането на ново законодателство за органите на местно самоуправление през 2014 година. В резултат от този закон бяха създадени 61 нови общини, където се проведоха избори. Изборите бяха изпитание не само за проведената административна реформа, но и за Албания като страна със статут на кандидат. Конгресът на съвета на Европа за местните регионални органи установи, че е имало различни кандидати, че са били спазени свободата на словото и свободата на изразяване. Имало е и усъвършенстване на системата по регистриране, било е гарантирано участие на жените и на малцинствата. В окончателния доклад за изборите се заявява, цитирам, въпреки някои пропуски, нормативната уредба можеше да застане в основата на един демократичен избирателен процес. Управляващата партия, за съжаление, злоупотреби със своите компетенции, не прояви и воля за ефективно прилагане на нормативната уредба. Към това се добавя и политизирането на компетентните органи и институции, с което се подрива и цялостният избирателен процес – трябваше предварително да бъдат регулирани някои по-важни аспекти от процеса. За съжаление това не бе направено, имаше прав... липса на правна яснота, което даде възможности за различни тълкувания на законодателството в полза на управляващата партия. Централната избирателна комисия бе обект на критика от наша страна. Тя работи открито, проведе и мерки за просвета, но решенията й бяха политизирани, което доведе до липса на съгласуваност. Така, например, не бяха спазени някои срокове на по-низко ниво във връзка с регистрирането на кандидати. Централната избирателна комисия отговаряше за цялостния избирателен процес и в качеството си на такъв орган тя трябваше да даде по-добри насоки и да предостави по-добра информация. Тъй като не го направи, това се отрази отрицателно върху доверието към избирателния процес. Прилагането на процеса за регистриране не бе съгласувано. Това въжи както за регистрирането, така и за възможността за оттегляне от участие. Тъй като процесът не бе проведен надлежно, нямаше равнопоставеност между кандидатите. Партиите освен това злоупотребиха своите компетенции на ниво изборна администрация. Твърдеше се, че е бил упражняван в много голяма степен натиск върху избирателите, включително и в деня на изборите. Постоянно имаше твърдения за купуване на гласове от страна на основните партии. Това постави под въпрос свободата на гражданите, свободата им на избор. Имало е злоупотреби за целите на предизборната кампания, например във връзка с документи за поземлена собственост. Освен това нямаше яснота и прозрачност във връзка с нормативната уредба за финансирането на кампанията. Политическите партии можеха да финансират кампаниите си от публични и частни източници, както и чрез кредити, но независимите кандидати нямаха право да ползват държавно финансиране. Бе изразена загриженост и във връзка с липсата на ефикасност и прозрачност на законодателството за финансирането на кампанията кандидатите не бяха законово задължени да декларират официално източниците си на финансиране. Освен това нямаше възможности за безпристрастно отразяване на изборния процес в медиите. Повечето медии бяха свързани с основните политически партии, което наруши тяхната самостоятелност, доведе до автоцензура и ограничи възможностите за свободно изразяване на мнение. Политическите партии в голяма степен отразяваха избирателния процес. С така не можеше да се направи разлика между реклама от тяхна страна и независимо отразяване на процеса в медиите. Освен това, имаше пропуски и при уреждането на спорове. Нямаше яснота и последователност на ниво нормативна уредба. Поради това бе нарушен и процесът на уреждане на спорове. Бе създаден на комисия за разглеждане на жалби, но всъщност това не бе реална възможност за правна защита. Имаше проблеми с преброяването на гласовете. Като цяло този процес получи положителна оценка, но в повечето случаи бяха пропуснати законовите срокове. По-малките партии се оплакаха от това, че не са имали право да наблюдават преброяването, с което бе подкопано и доверието към окончателния резултат. Всички, всичко това не е в съзвучие с ангажиментите поети спрямо ОФСЕ, както и на международно равнище. Като цяло нямаше равнопоставеност между кандидатите. заключение, нека още веднъж се позова на препоръките. Определено сега е много важно албанската страна да подплати с реални дела политическите ангажименти, поети от управляващата партия. Отдавна очакваме промени, които трябва много скоро да бъдат направени. Разговарях с лидерите на основните политически партии и останах с убеждението, че тези промени са възможни. Службата за демократични институции и права на човека е готова да направи всичко възможно, за да подпомогне основните политически формирования при извършването на промени. За целта е необходимо сътрудничество и между компетентните органи и гражданското общество. Може би това сътрудничество ще е възможно ако се следва моделът приложен в Грузия, например. Международната общност трябва да действа единно, за да довърши вече започнатото и да избегне при покривания. Работата на международната общност е изключително важна с оглед постигането на промени, които трябваше да се направят много отдавна, както и с оглед на реализирането на пълния потенциал на Албания. Председателят, благодаря ви. Сега давам думата на нейно превъзходителство, госпожа Влахотин. Uh, благодаря за поканата, благодаря и за интереса ви в местните избори в Албания. Смятам, че ще е, можем да обединим усилията си, за да създадем капацитет в Албания, да може тя да посреща изцяло стандартите на Европейския съюз. Благодарим и на Леди Говер и нейната мисия за толкова професионалната и всеотдайна работа. Що се отнася до оценката за изборите, имаше само една мисия на международни наблюдатели. Ние се опитахме да им помогнем максимално. Напълно сме съгласни с доклада, анализа и препоръките. Като делегация на Европейския съюз, нашето задължение е да Слагаме всички тези неща в контекста на интеграцията на Албания. И ако сме малко по-взискателни от до сега, то е защото се повдигна и летвата за статута за страна кандидатка. Ние разработихме една много голяма кампания по три, информационна по три основни въпроса. А, именно а, първо начина на гласуване. Ние се обърнахме главно към е, тези, които ще гласуват за първи е, път в усилия, в университета, училище и така нататък, за да им разясним, че свободното гласуване е тяхно право и те трябва да го упражнат независимо от натиска. Втория проблем, който е, разговаряхме много е това да се извади така е, престъпния елемент, декриминализирането на политиката в Албания. Надяваме се, че през есента ще успеем да видим е, законодателство, където ясно ще се обозначава кой може да участва в избори и да търси обществен пост. Трето, ангажираност и участие на гражданите. Работихме с много организации от гражданското общество, с Алианса за вътрешни наблюдатели, е, за да можем да е, помогнем е, на гражданите да вземат участна, активна роля като наблюдатели в изборите. Благодаря на всички посланици от страните членки, които работиха в тяхно сътрудничество с делегацията на ЕСА в деня на изборите. Ние присъствахме навсякъде в изборите. Ние посетихме от делегацията 84 изборни пункта. И най-важно според нас са резултатите, а именно, че се е, изпълняват 23 е, препоръки, има ясна обществена ангажираност както от представителите на мнозинството, така и от опозицията. И според мен е, работата по тези препоръки ще започне незабавно. Ние също трябва да обединим усилията си. Е, остават си проблеми, които не са от днес и от вчера. И вече трябва да започнем е, подготовка за изборите през 2017 къде смятаме, че трябва да положим най-много усилие в е, е, делегацията. Първо, деполитализация на целия процес. В доклада ще откриете, че всеки елемент от този процес – е много силно политизиран, както от е, Централния изборен комитет, комисия и всичко друго. Всичко е пристрастно, всичко отговаря на партийни интереси. Така че има какво да се направи. Е, трябва да се остави място за гражданите, които не са поддръжници на партии, да намерят своята позиция. После декриментализиране на политиката, прозрачност за партийното финансиране. Там също има проблеми. Все още не е наясно как се финансират партиите. И накрая трябва да положим много повече усилия да дадем възможност гражданите да участват много по-активно в, като наблюдатели на изборите. Благодаря. Много благодаря. И сега пристъпваме към дебата. Първо, постоянният докладчик по Албания, господин Флекенстайн. Благодаря, господин председател. Нека да започна с благодарности за двете и толкова интересни изказвания. Тук ни се представи съвсем ясна картина или ясни картини, да кажа, защото доклада е много положителен, но не може да скрие факта, че все пак имаше и нарушения. Имаше много тежки нарушения, като например политизиране на кампанията, купуване на гласове, нарушения свързани с финансирането на партиите и кампанията. Добре е, че сега всички заинтересовани страни искат да работят за решаването на тези проблеми. Проблемът е обаче, че е трябвало да започнат работа в миналото. В миналото не е било направено достатъчно за прилагането на препоръките. Затова, според мен е много важно да следим за това албанският парламент и албанското правителство наистина да започнат заедно да работят за решаването на проблемите и прилагането на препоръките. Това въжи най-вече за реформирането на съдебната власт и за декриминализацията. Ако не се справим с тези проблеми, то според мен всички останали реформи ще бъдат по-трудни за провеждане. Имам два въпроса. Единият ми, е, единият ми въпрос е към нейно превъзходителство, посланника на Европейския съюз. Става дума за ресурсите, с които разполага делегацията на Европейския съюз. Искаме да помогнем на работещите в тази делегация. Мога да си представя, че най-вече, що се отнася до толкова важни въпроси, като реформата на съдебната власт, е важно делегацията да разполага с достатъчен капацитет, така че да може и да си върши работата. Въпросът ми към Нейно превъзходителство е дали е удовлетворена от обезпечаването на делегацията с ресурси. Вторият ми въпрос е следният. Когато се публикуват подобни доклади, от една страна правителството заявява, че ще работи за решаването на проблемите и от друга страна опозицията също поема ангажимент за решаването на проблемите. Но правителството е по-склонно да се съсредоточава върху положителните констатации, а пък опозицията работи за да дойде на власт. Не знам дали това е проблем само на Албания. Много благодаря. И сега ще дам думата на господин Кукан, докладчик в Сянка. Uh, Благодаря, господин председател. Добре дошли на нашите двама гости. Благодаря за уведните думи и общо за работата, свързана с наблюдателните мисии за местните избори в Албания. Изборите винаги са критична точка в албанската политика и е, имаме е, склонност да оценяваме изборите като общо положителни, освен ако нещо а, е, реално не се случи много а, е, не както трябва. Но не, не следва да постъпваме така. Ние трябва да налагаме много-много по-високи е, стандарти за Албания, защото тя е страна кандидатка. е, кандидатка. И там съществуват много предизвикателства. Добре, отчитаме ги. Имаше политически страни, е, моменти в, положителни моменти в изборите. Трябва да поздравим албанците за тяхното гражданско е, отношение и много високата изборна активност 71%. И е, имаше и положителен дух на предизборната кампания, но все пак е, доклада показва, че трябва да сме, е, сме обезпокоени от доста много пропуски, които е имало по тези избори. Винаги има технически проблеми, а също така и политически предизвикателства. И е, това се наблюдава и в доклада. По отношение на техническите проблеми имаш е проблеми с сроковете, насоките от е, Централната изборна комисия, тълкуването на закона или непоследователни решения. Това също ни безпокои. А от друга страна, политическите предизвикателства бяха многобройни. Политизация на държавните институции, което подкопава управлението на изборния процес, използването на държавни средства за предизборна кампания, липса на прозрачност за финансиране и небалансирано покритие от страна на медиите. Всички могат да създадат безброй примери за подобни е, пропуски и тези проблеми са много сериозни и съответно трябва да се поеме ясна политическа отговорност за тях. Всички тези проблеми са споменати в доклада и е, според мен е, последните избори не могат да бъдат наречени нито свободни, нито честни. Безпокоиме и още нещо, а именно декриминализирането на политиката. Знаете, че това е проблем от съвсем не от сега и е един от причините за политическата криза. Тук също се хвърли сянка върху изборите. Ние очаквахме от Европейския парламент, че проблема ще се реши ефективно преди изборите но и т.е. изборите бяха шанс да, да, да се реши е, този проблем, но всъщност нищо такова не се случи по време на изборите. Не виждам никакъв напредък от страна на правителството през последните 9 месеца. Депутати се, използва, се опитват да използват имунитета си за свои цели и така нататък. Има много препоръки от Международната организация и те трябва, за честни избори, и те трябва да бъдат изпълнявани. Чухте ангажименти от политическите партии в страната, че те ще направят това, за което, което се препоръчва, но добре, съществува политическа воля, но аз бих искала да видя и действия в тази посока. И също искам да попитам а, водещия наблюдателната мисия – по ваша оценка, кои са основните проблеми, които трябва да бъдат е, решени, за да се подобри е, изборната среда? И кои са проблемите, които е, непрекъснато се повтарят? И не... за госпожа Влахутин искам да задам следния въпрос за декриминализирането. Вие го споменахте – как е, изглежда то от е, вашия кабинет в е, Тирана? Смятате ли, че има напредък? Можем ли да очакваме да се реши този проблем в скоро време? Много ми е интересно да чуя коментарите ви. Сеньор Господин Кичик има думата. Side, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря и от мен за обективната картина. Местните избори в Албания, според много анализатори, подкрепиха стъпките на Албания за преговори за членство в Европейския съюз. Макар, че е имало и насилие и нередности. Отбелязва се необходимостта да се подобри и правната рамка и управлението от Централната изборна комисия има обвинения за упражняване на натиск върху гласоподаватели. И моят въпрос е свързан с законовата рамка. Вие ръководихте международна наблюдателна мисия в Армения. Какво според вас трябва да бъде предприето от правителството като мерки за подобряване на общата законова рамка? Благодаря. Сеньор Солдес, хваля за беседо. Sam sem se udeležil obiska delegacije Evropskega парламента в Благодаря. Аз бях член на делегацията на Европейския парламент в Албания. Нашето посещение се проведе в началото на тази година, 6 месеца преди изборите. Тогава бяхме свидетели на ожесточени спорове между опозицията и управляващата партия. Упражняваше се голям натиск, отправяха се немалко заплахи, стигна се и до насилие. Имам един кратък въпрос. Поляризирането на политическия живот в Албания ще се отрази върху политиката в страната в дългосрочен план. Колко време ще е необходимо според вас за справянето с този проблем? Как може да допринесе Европейският парламент – за решаването на проблема, например за провеждането на реформа на съдебната власт. Какви допълнителни действия трябва да предприемем за стабилизиране на обстановката, така че следващите избори да бъдат демократични? Благодаря. Няма повече въпроси и за това ще дам думата на нашите гости. Първо госпожа Гловър. Thank you. Thank you very much and thank you for your... Благодаря ви. Благодаря за заявения интерес. Благодаря и за въпросите. Кой е най-важният проблем? Мисля, че ние ги очертахме, но така или иначе най-важното е деполитизирането на различните участници в изборите. Това са съответните комисии, медиите, съдилищата. Не е лесна тази задача и успехът няма да дойде от днес за утре, но той не е невъзможен – Както вече казах, международната общност е готова да помогне с каквото може. Би трябвало и властите, и гражданското общество да се убедят в ползата от промените, защото и ОСС, и ВКПБЧ могат да помогнат. Това е един от основните проблеми, що се отнася до изборите в България, А в Албания, извинете. Ако желаем те да се провеждат по-добре, би трябвало и ние да сме готови да направим конкретно нещо за това. Благодаря и сега ще дам думата на госпожа посланника благодаря ви. Всъщност аз се опитах да обединя отговорите на трите въпроса. Първо, какво можем ние на място да направим, за да помогнем? Ние ще работим заедно с ОСС, вече проведохме някои предварителни заседания и Решението беше още през септември да започнем подготовка за изборите през 2017 година, защото няма време. Доколкото разбирам, се предвижда и адхок парламентарна комисия по тези въпроси. А що се отнася до политическите партии, то те ще имат резултати, ако го желаят. Всичко е въпрос на политическа воля. Там не можем да направим кой знае какво, по-скоро можем да помогнем с гражданското общество, да помагаме на гражданските организации, да им обясняваме какво означава да гласуваш по съвест, защо гласуването е едно от основните граждански права. Аз трябваше да обяснявам, че Човек не бива да продава гласа си. Когато си готов да го продадеш, има и кой да го купи. Та, там предстои доста работа и ние правим всичко по силите си, за да обясняваме на хората техните права и задължения. Друг основен въпрос – декриминализацията. Всъщност колегите в Тирана ми казаха, че за първи път този въпрос се включва в обществения дебат. Надявам се скоро да видим и резултатите, най-вече като законодателни норми, за да е ясно кой може да се кандидатира и кой не за обществен пост но разбира се, и с това отговарям на третия въпрос, не е достатъчно да се отправят обвинения, да има контраобвинения. Е, така може да се продължава до безкрай. По-важно е самите органи да бъдат създадени така, че при необходимост да е гарантиран съответния съдебен процес – Само така може да се види дали дадени твърдения са верни или не. С други думи, необходима е съдебна реформа. Иначе, що се отнася до законотворчеството, тук работата е наполовина свършена, но направеното не е достатъчно. А и разбира се, дори то да беше съвършено, е важно как тези законови норми ще се прилагат на практика. Те първо ще видим какви законодателни промени предстоят. Благодаря. Госпожа Гловър отново поиска думата. Благодаря ви. Исках да отговоря на още някои от въпросите. Дали тези избори са били свободни и честни? Всъщност ние не използваме това описание, когато говорим за изборите. Изборите са нещо далеч по-сложно от това да кажеш, че те са свободни и честни, или да се каже, те са свободни, но не са честни, или обратното. Това е безсмислено. По-скоро, вместо да захранваме само медиите, ние разглеждаме доколко са изпълнени ангажиментите на ОССЕ съобразяваме се с международните норми. В миналото бяха отправени някои препоръки, доста на брой и сега виждаме, че те са приложени на практика. Много е важно да се извърши деполитизиране, аз съм съгласна и с госпожа посланика за необходимостта от съдебна реформа, за да може гражданите да вярват в системата, те трябва да са убедени, че ако се обърнат към съда, ще получат безпристрастен отговор. За това вече се работи в Албания, но трябва да се направи още – и работата на главния прокурор в това отношение е много важна. В миналото прокуратурата разглеждаше определени дела, но така и не се стигна до съдебно решение по тях – Що се отнася до медиите, ясно е, че гражданите имат нужда от независими медии, за да знаят от независими източни какво се случва в тяхната страна. В Албания обаче съществува известна цензура, журналистите се страхуват или техните издания са близки до някоя от политическите партии. Вие попитахте дали изборите са били добри или лоши но имайте предвид, че всяка партия разглежда изборите под микроскоп, съобразно собствените си желания. За някои от тях тези избори са добри, за други не, но, както казах, важно е, че някои от предишните ни препоръки са приложени, а други проблеми все още не са решени и това ни притеснява. Важно е реформата да започне скоро защото изборите през 2017 година наближават. Би трябвало необходимите законодателни промени да се направят поне една година преди изборите, за да може гражданите да ги знаят и използват. Колко дълго трябва да изчакаме преди да настъпи добрата промяна, Трудно е да се каже. Ще трябва известно време преди да се извърши деполитизирането в Албания, но ми се струва, че ако всеки работи съвестно, това би могло да се постигне. И дори и краткосрочно да видим деполитизиране. Както вече казах, ОССЕ Европейския съюз и много други организации с удоволствие биха предоставили своя съвет, своя опит, за да се помогне в е, преодоляването на някои трудности. Много благодаря на нашите гости, благодарим им за извършената работа на място, както и за изложената информация. Това е последната точка, за това закривам заседанието, а утре продължаваме работа в 9 часа. Muchas gracias.